Bonjour, euh, mesdames et messieurs, nous commençons notre réunion aujourd'hui. Уважаеми дами и господа, нека да открием сутрешното заседание. Моля ви за тишина в залата. Първа точка от дневния ред. Ага.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 Всички намериха ли си каналите с превода? Да. Добре, някакви коментари по дневния ред има ли? Ако няма, приемам, че дневния ред се приема. Съобщение на председателя. Днес след обед ще имаме изслушване за Балтийско море от 15 часа. Това е следобедното заседание на комисията днес семинарът по изменение на климата и намаляването на емисии е, различни от въглеродния диоксид ще се проведе на 28 е, юни от 4 до 6 след обед. Това са семинари, организирани от господин Зибър и господин Скилакакис. zatwierdzenie, czy, czy ktoś zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 12 maja, czy so... Протокола от заседанието от 12 май. Има ли коментари по протокола? Няма. Приема се. Преминаваме към гласуването. Моля да приготвите картите си за гласуване. Uj, skuteczna strategia europejska w zakresie surowców. Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините. Снимаем карти. Всички приготвиха ли си картите за гласуване? Готови ли сте да започнем гласуването? Поправка сконсолидована номер 1. Консолидирано изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 3 за,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 Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронично без верифика. Нека направим електронна проверка. Изменение 4. Е, че всички са отдали głos? Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 25 за, 12 против. Приема се. Други. Поправка номер 5. 5 не е. Изменение номер 5. За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 въздържали се, отхвърля се. Поправка номер 8, кто е за? 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, против, въздържали се. Електронна проверка, ако обичате. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се това изменение. 23 ма против, 18 за. Изменение 13. За. Против. Мисля, че се отхвърлено. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Приключиха ли всички? Край на гласуването. 21 гласа за, 19 против. Приема се това изменение. Przechodzimy do poprawki numer 21. Преминаваме към изменение 21. Към втора точка. Гърдини, Бростет и Берлато. Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 24 има за, 16 гласа против. Преминаваме към следващата страница и по-точно изменение 29. Рика Манер. Към трета точка, 29-то изменение. Моля гласувайте за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 към точка 3а за, против, Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 16 против. Приема се това изменение. 31. Председателя се поправя. Преминаваме към 33-то изменение направо, което е към четвърта точка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 за. Още гласуваме 33-то изменение, втората част. За, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 ма за, 17 гласа против. Изменението се приема. Przechodzimy do strony następnej. Poprawka numer 39 w paragrafie 4a. 39-то изменение към точка 4а. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 15 против. Приема се изменението. Преминаваме към следващата страница на листата 47 изменение към точка 5а. За, против, въздържали се, приема се. 48. За, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте с карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Двадесет на 20. Това означава, че се отхвърля изменение 48. И двама въздържали се. Изменение 49. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59 към седма точка. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се.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 Въздържали се? Отхвърля се. Втората част. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. Изменение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 64 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 61. За. На две части гласуваме 61. Първа част на 61 изменение за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 61 изменение за, против, въздържали се, Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 гласа за, 14 против. Приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60. Против, за, против. Сега гласуваме. Въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 има за, 17 против. Приема се това изменение. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, Въздържали се. Заповядайте. Бих искал да оттегля 67 е, мо предложение за изменение, понеже е, докладчика в сянка реши, че е, той излиза отвъд рамката. Като член на тази комисия, разбира се, аз не мога да се противопоставя на това. това, което искаме да постигнем са конкретни мерки от страна на комисията. И тук става въпрос именно за конкретни мерки, свързани с възобновяемите източници на енергия и намаляване на замърсяването по, с фосфати. Оттегля се това извинение, но се надявам отново това да влезе в дневния ни ред. Благодаря. Oh oui. On, on oui. a déjà voté sur le. On a déjà ah, voté. Okay. C'était positif. Oui. Wycofujemy poprawkę koleżanki. Добре. Отегля се това изменение. Изменение 67. Надявам се, че в бъдеще, тъй като ние гласуваме за стратегията. 68 сега. Втора част. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. Шестдесет и девет за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Седемдесет. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Номер 71. Кто е за? Изменени 71 за. Против? Въздържали се? Предлагам да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемдесет и две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 27 за, 15 против.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 Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 79 за против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Че wszyscy отдали глас. Така. Е. Край на гласуването. 23 за, 21 против. Приема се. Осемдесет за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Wszyscy отдали głos. Замекам гласуване. Край на гласуването. 23 за, 20 против. Приема се. 81. И 82, тъй като са идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 83. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 84 за. 84. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. И то с голямо мнозинство. Осемдесет и пет. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Осемдесет и шест, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. От 87 до 90. Гласуваме заедно за тях, тъй като са идентични. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Деветдесет и три. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Opuszczamy 94. Głosujemy poprawkę 95. Kto jest za? 95 сега за. Против. Въздържали се? Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по цялото становище с измененията. Моля гласувайте.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 Alde, oui. Qui, qui, qui d'abord La commission Non, d'abord Mme Rostet et par maintenant. Pour bien monsieur Madame Fanny Grostet. Tito. Teraz czytamy tytuł punktu. Tak jest. Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu. Сега следващата точка от дневния ред И така, както вече казах, започваме с следващата точка. Точка 5. Въпрос с искане на устен отговор номер 211-03 от Франсуаз Гростет, Антония Първанова и Майкъл Кашман относно цялостен подход към хив спин извън Европейския съюз. Ще дам думата на госпожа Горостет, после на госпожа Парванова и след това господин Кашман. Госпожа Горостет. Благодаря, господин председателю. Искам да ви напомня, че през 2009 година комисията изготви съобщение, в което ставаше въпрос за борба с болестта HIV-СПИН. Бяха определени основни приоритети, като превенция, терапия и грижи, като се взимат предвид приоритетни групи и приоритетни региони. Обаче броят на заразените в Европейския съюз съседните държави нараства. Създаден е Европейски център за профилактика и контрол и според тази агенция 13 Извинете, 30% от лицата заразени с ХИВ не са диагностицирани и за тях има 3,5 пъти по-голям риск от предаване на вирус, отколкото за тези, които са диагностицирани. Половината от всички ХИВ позитивни все още търсят грижа на късен етап обаче и в напреднал стадий на заразяването и преди да бъдат диагностицирани да могат да започнат лечение. Има нови изследвания, които ни дават възможност да промислим стратегията за справяне с HIV-спин. Също така Наскоро беше установено, че при хив позивните лица, които приемат антиретровирусни лекарствени средства, след диагностициране вместо тогава, когато здравословното им състояние започна да се влушава, рискът от предаване на вируса на незаразени партньори може да се намали 96%. 96%. Европейския съюз играе силна водеща роля в глобалното преводействие на СПИН. А, и ние сме на мнение, че Европейския съюз трябва да продължи а, да играе тази водеща роля. Усилията а, които са полагани до сега, да бъдат полагани в бъдеще, така че цялата стратегия да бъде осмислена. В тази връзка комисията може да очертае напредъка, който е бил постигнат. В тази връзка препоръките и насоките на Европейския център за профилактика и контрол. тези препоръки, които споменах, са публикувани през 2010 година. Целта им е да се актуализира стратегията, свързана с противодействие на HIV, СПИН, също така да се засили сътрудничеството с съседните държави, да се даде възможност на заразените пациенти да се облагодетелстват по-добро лечение и да се проведе по-добра профилактика. Е, имаше среща през юни 2011 година, когато беше отбелязана 10-та годишнина от специалната сесия на Общото събрание на ООН е. и тази среща беше посветена на ХИВ-СПИН. Може ли Европейската комисия да обясни как възнамерява да координира стратегията на Европейския съюз относно СПИН в Европейския съюз и съседните страни? А, това са въпросите в общи линии, които искаме да зададем с госпожа Антония Парванова и господин Кашман. А, благодаря, госпожо Гростет. Сега давам думата на госпожа Парванова. Thank you very much, President. Благодаря ви, господин председател. Както госпожа Гростета вече каза, основните въпроси са посочени от нея. Аз бих искала само да посоча някои допълнителни данни. Определено виждаме различия и дори можем да говорим за неравенство, що се отнася до здравословното състояние и здравеопазването, когато става дума за профилактика, лечение на хив, спин и грижите за болните. Разбира се, много е добре, че комисията има план, обаче ние реално не знаем дали има достатъчно финансиране, предоставено от държавите членки, които са се ангажирали с предоставяне на такова такова финансиране. И виждаме, че различията се увеличават независимо от европейската стратегия. И аз тук виждам ограниченията на принципа за субсидиарност. Мисля си, че това е обезпокояващо. Също така искам да попитам дали комисията смята да обърне внимание – на миграцията, особено величаващата се миграция от Северна Африка. Благодаря ви. Много ви благодаря. Някой друг дали би искал да вземе думата по този въпрос? Доколкото виждам не. Тогава даваме думата на представителите на представителите на Европейската комисия, господин Хюбе и господин Саптал. Господин Хюбе. Забрани глас. Благодаря ви. Комисията благодаря на Парламентарната комисия по околна среда и здравеопазване за възможността да обсъдим този въпрос. Наистина моментът е много подходящ в светлината на срещата на високо равнище в Нью-Йорк и като четем, че стратегията се изпълнява вече от година и половина. Има две взаимно обвързани политики, свързани с епидемията. Едната обхваща Европейския съюз и съседните страни, а другата – глобалния отговор. И двете са тясно свързани, що се отнася до целите и задачата им и те са много добре съгласувани. Що се отнася до стратегията за борба с хив спин в Европейския съюз и съседните страни, тя основно се съсредоточава върху профилактиката, а именно провеждането на съответните анализи, а също така извършване на лечение. Е, ние се съсредоточаваме върху рисковите групи, подпомагането на неправителствените организации и подкрепа на заинтересованите страни в Европейския съюз и съседните страни. Разбира се, всичко това се основа върху събирането на данни и наблюдение на ситуацията в Европа и съседните страни. Сега по конкретните зададени въпроси. Да, от година и половина вече се изпълнява стратегията. Помолихме Европейския център за профилактика и борба с заболяването да създаде рамка за наблюдение на изпълнението на съобщението на комисията и плана за действие, що се отнася до Европейския съюз и съседните страни. Това също включва и допълване на отчетността особено що се отнася до системата за наблюдение от ОНЕ и Глобалния фонд срещу AIDS, маларията, туберкулозата. Без все още да се състояла официалната средносрочна оценка след година и половина от изпълнението на стратегията ние успяхме заедно с Европейския център по профилактика и борба с заболяванията да публикуваме доклад, който добре отразява ситуация в държавите членки. Създадохме също така механизъм за координация с държавите членки, международните организации и заинтересованите страни чрез мозъчния тръст, хив, спин. Също така подпомогнахме създаването на мрежи от контакти, особено що се отнася контакти между неправителствени организации и изследователски центрове. Указанията за Провеждането на анализи на Европейския център за борба с заболяванията е важен компонент от указанията към държавите членки за това как да се разработи политиката за провеждане на проверки и извършване на анализи в държавите членки. Ние другата седмица отново заедно с Европейския център ще обсъждаме тази тема и разбира се Европейския център ще даде оценка на изпълнението на тези насоки през близките години. Що се отнася до актуализацията на самата стратегия, смятаме, че основните цели и задачи на стратегията са актуални и не изискват сериозно прекрояване. Обаче ние вградихме в стратегията, особено в плана за действие, процес на постоянно наблюдение и актуализиране, така че когато по-официално актуализиране ще стане възможно, ние вече имаме работещ процес и разбира се ще проведем обсъждане с всички държави, с неправителствените организации и с съответните заинтересовани страни. Тъй като аз казах, че основното в тази стратегия са профилактиката, достъп до анализи и провеждане на анализите. Също така казах, че имаме две стратегии. Те двете са, взаим... са взаимно допълващи се и отразяват конкретиката на географското положение. И двете стратегии се основават в взаимно свързани приоритети и действия. И се изпълняват и на политическо ниво в комисията и на нивото на отделните служби. И точно за това ние представляваме тук генерални дирекции на комисия, отразяващи двете стратегии. Затова тук е моя колега от генерална дирекция развитие. Разбира се, целите и задачите на стратегиите се отразяват в изявлението на срещата на високо ниво в Нью Йорк и в политическото изявление, подкрепено от комисията и в заключенията на съвета посветение на борбата срещу ХИВ СПИН. Така че комисията работи за една основна цел да има всеобща достъп до профилактика на спина, лечението, подкрепата и грижите – ние се стремим към един общ подход, който да се основава върху човешките праве. Това е включва борбата срещу стигматизацията и дискриминацията, както и преодоляването на неравенството между половете в това отношение. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Господин Сатан. Госпожа Кортинс Готиерес иска да вземе думата. Благодаря, господин председател, Благодаря на председателя на комисията за неговите отговори. Но бих допълнила нещо. Смятам, че ам, лечението е доста бюрократично. В Испания се увеличава броя на заразените с спин сред младежите. Това поражда загриженост. Е, имам сестра. Щеше да е добре тя да бъде поканена тук. Тя се бори е, за това да се провежда превенция е, по отношение на хив спин. Много е важна превенцията на жени и а, също така важно е да се спре разпространението на спина, така да се каже, по улиците и сред младежите. Сред а, а, младите а, хора някак си се е насъдило виждането, че е по-важно да се е, изпие хапчето против забременяване, отколкото човек да помисли за това да се, да се да не се зарази с а, спин. Трябва да се водят а, статистики, трябва да се провеждат информационни а, кампании, да се знае какви са опасностите при заразяване с тази болест. Всеки ден трябва да се занимаваме с тази тема. Поне аз лично всеки ден се занимавам с тази тема. Благодаря. Сега господин Ерик, представител на комисията. Monsieur Satan. Господин Сатан. Oui, merci, monsieur le président, de, de me donner la... Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Аз работя в Комисията за развитие и превенция. Ето защо не мога да дам някакви конкретни отговори когато се обсъжда тази тема или по-специално за Испания. Искам да кажа следното. Същия проблем има и в развиващите се държави тъй като има разминаване между бюрокрацията, политическите изказвания и реалността и ежедневието от друга страна. Прави се а, опит а, да се поддържа контакт с партньорите от а, гражданското общество и вин, винаги да се напомня а, за това колко опасна е тази болест. Става въпрос за достъпа до лечение, профилактика. Това е моя отговор на зададения въпрос. Благодаря, господин Сато. Искам да дам думата на госпожа Франсуанс Крустета. Благодаря. Смятам, че това, което каза Кристина Готиерес е много важно. Обедена съм, че Европейската комисия ще направи всичко, което е по възможностите им. Обаче тук виждаме, че а, опираме и до субсия, а, принципа за субсидиарност. Националните правителства трябва да предприемат също мерки. Някак си обаче се създава впечатление, че този а, въпрос се обсъжда години наред и, и в крайна а, сметка а, някак си хората се обезкуражават. Представителя на комисията говори и за мигрантите. В Европейския съюз има много мигранти, и те понякога избягват а, провежданите а, проверки, също така нямат достъп до, а, до лечение и а, по този начин създават огнища на зараза. А, въпросът ми е какво се прави по а, този проблем. Това е въпросът ми към комисията. Моля представители на комисията. Благодаря. Смятам, че това са много важни въпроси. Също и въпросът е свързан с това да се поддържат контактите с гражданското общество. Ние създадохме форум а, за гражданско общество а, и с ограничените средства за обществено здравеопазване ние се а, опитваме да обединим гражданските общества по темата свързана с хив-спина. Съгласен съм с казаното от колегата, че трябва да, да сме здраво стъпили на земята и да не губим връзка с реалността. Относно най-рисковите групи, те са включени в наръчника на Европейския център за профилактика и контрол. Там са споменати и групите от мигранти и проблемите, които имат те с лечението на такива сериозни болести. Смятам, че и държавите членки трябва да предприемат съответните мерки в тази насока. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Ако не, так, искам да благодаря на представителите на комисията и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е свързана с прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Това е точка номер 7. Извинете, поправя се председателя. Преминаваме към точка 6. Това е устен въпрос от Аз Вестлунд относно наличието на диоксин в рибните продукти в Финландия и Швеция. Госпожа Вестлунд, имате думата. Благодаря, господин председателю. Всички тук в комисията знаят, че диоксинът е много а, опасен. А, и все пак има продукти, които се предлагат на европейския пазар и които съдържат високи количества диоксин. Финландия и Швеция се ползваха с дерогация и те можеха да предлагат на пазара риба с високо съдържание на диоксин. Сега те искат продължаване на тази дерогация. Когато дерогацията беше предоставена, тогава имаше условие, че службите трябва, не, всъщност потребителите трябва да бъдат информирани за високо съдържание съдържание на диоксин и за това, че има а, забрани а, за консуми... за предоставяне на такива продукти. 17, само 17% от обществото е наясно, че жени в а, родоспособна възраст и деца а, не трябва да прекаляват с консумацията на риба от Балтийско море и че трябва да се съобразяват с дневните дажби. Само 7% от семействата с деца знаят, е, че е, тези правила обхващат и балтийската херинга. Много хора е, консумират големи количества от този продукт и ако дерогацията продължи, стотици хиляди деца и жени в родоспособна възраст ще продължават да консумират риба с високо съдържание на диоксин. За съжаление, властите в Швеция не обръщат достатъчно внимание на този проблем. Какво ще направите вие по този въпрос? Как ще реагирате на факта, че се съдържа прекалено голямо количество диоксин в херингата в Балтийско море и че този продукт не трябва да се консумира повече от 2-3 пъти на година? А, какво прави комисията, за да гарантира, че а, се гарантира, а, че а, французите няма да внесат а, този продукт и да го предлагат в техните ресторанти, без а, да се знае а, за този проблем с а, диоксина. Относно а, херингата, да, тя се предлага а, под формата на а, фермент инспектирала херинга и както споменах, децата и жените в родоспособна възраст, ако консумират прекалено голямо количество, това е опасно. Имам предвид, че ферментиралата херинга не е толкова опасна, колкото другата херинга. Да, в Швеция има дълги традиции, свързани с консумацията на този вид риба, но все пак трябва да се има предвид и рисковете, които са свързани с консумацията на риба от Балтийско море. Сега давам думата на представителите на комисията. След това има и колеги от залата, които искат да вземат думата. Само искам, исках да привлека вниманието ви, но първо искам, че искам да взема думата, но първо искам да чуя комисията. П просто вдигнете картата с името ви и така ще знаем, че искате да вземете думата. Сега господин Флод има думата. Благодаря, господин председателю. Максималните нива за съдържание а, на диоксин в хранителните продукти а, са определени още през 2002 година. На Швеция и Финландия беше дадена временна дерогация до края на тази година и то при много стрикни условия. Рибата от Балтийско море, която се предоставя на пазарите, не отговаря на максималните нива за съдържание на диоксин определени в Европейския съюз. Обаче другата, която беше дадена, трябваше да гарантира, че няма да има опасност за човешкото здраве. Условията са да има система, която да гарантира, че потребителите са изцяло наясно с препоръките, свързани с консумирането на тези продукти, най-вече консумирането на продукти, рибни продукти от Балтийско море. Също така мерките трябва да се прилагат и да гарантират, че продукти с завишение нива на диоксин няма да се предлагат на пазарите извън Швеция и Финландия. Тези условия бяха проверени на място от службата за храните в Европа в Европейската комисия през 2005 година. Заключенията бяха, че условията са изпълнени и е, системата функционираше ефективно. Европейската комисия не е получила доклад от шведските власти по храните но а, службата по ветеринарен контрол и храни заключи, а, че не са намерени хранителни а, продукти с високо съдържание на храни извън Швеция и Финландия. Държавите членки трябва да следят за пласирането на пазарите на продукти от Швеция и Финландия. До сега няма никакви уведомления, свързани с неспазването на условията, свързани с пласирането на пазарите на рибни продукти от Финландия и Швеция. дерогацията не дава право на Финландия и Значи, дерогацията не казва, че Швеция и Финландия не могат да пласират тези продукти извън техните граници, но ако го правят, това трябва да е а, при спазване на стандартите за а, продажбата на тези а, продукти. Службите на комисията започва при една година дискусии, свързани с периода 2012. Няколко възможности бяха обсъждани. Беше постигнат консенсус да се продължи дерогацията само за някои видове риби особено за херинга по голямо от 17 см. И то дерогацията ще бъде предоставена при спазването на стрикни условия. В бъдеще ще бъдат провеждани контрол, проверки и инспекции. Балтийските държави също трябва да провеждат своите вътрешни проверки и да спазват а, стандартите, а, свързани с нива, допустимите нива на диоксин в рибните а, продукти, които въжат за другите балтийски държави. Благодаря ви. Благодаря ви. Няколко колеги заявиха желание да вземат думата. Ето това са те. Pani Wilmot Glenis, pani Morkunajte Radwil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Okoni, Satu Hassi, pani Marit Polsen, Françoise Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Pan Dziękuję bardzo. Благодаря ви. Това беше списъка на колегите, които искат да вземат думата. Сега давам думата на госпожа Билт. Благодаря, господин председателю. Интересно е, че и комисията е достигнала до извода, че нивата на диоксини в рибата от Балтийско море не са опасни. Шведския орган по безопасност на храните е стигнал до същия извод. Нивото на диоксините не е проблем в Швеция. Всъщност, нивото на диоксините пада през последните няколко години в Швеция. И а, нивата на поглъщане са по-високи в Швеция, отколкото на други места. Около половината от допустимата дневна доза се приема в Швеция. Тъй, че приветствам зачитането на местните традиции които биват различни за хората, които живеят в Швеция. Много важна част от традиция е, е достъпа до такава закваса на ферментирала херинга. Ако а, но това е нещо специфично за Швеция. Ако внесем една консерва, такава херинга тук в залата, всички ще избягат заради миризмата. Това се приема рядко, този деликатес. Повечето хора ядат веднъж годишно. Тъй, че по отношение на въпроса колко често се е, приема тази е, херинга. Количествата са много малки и научно е доказано, че това не е опасно. Често пъти спорим и твърдим, е, че потребителя трябва да има право на избор. Не бива да налагаме отгоре на хората какво да ядат и какво да не ядат. Трябва да им даваме достатъчно надежна информация. Това ни е ролята и това прави и шведското правителство. Органа по безопасност на храните продължава да дава точна информация, препоръки за а, деца, за майки а, по отношение на количествата, а, допустимите количества а, диоксини. Но хората сами трябва да решат какво да ядат и колко да ядат от него. Друг въпрос е свързан с износа. Води се. Проведе се едно проучване, което показа, че. А, ферментирала херинга не се изнася в други а, страни. И има достатъчно доказателства, които показват, че Швеция изпълнява строгите условия, които съществуват по отношение на тези продукти. Та, бих искал да призови а, комисията да запази а, това изключение, тази, тази дерогация. Наивно би било да отделяме ферментиралата херинга от другата е, херинга. Не можем да наложим на рибарите е, изискване да ловят само един вид херинга, например. И това въжи не само за Швеция, но и за други части на Балтийско море. Председателя, благодаря ви. Госпожа Кораца Билт беше това. Сега госпожа Гленис Уилмет има думата. Благодаря ви. Първо, не говорим за херингата, а в момента говорим за а, сьомгата по-скоро. Говорим за сьомгата. А, не, не знаех, че има традиция в Швеция да се яде замърсена риба. И на мен ми звучи а, странно. Децата трябва да ядат а, Достатъчно да е до три пъти годишно а, такава замърсена риба, за да се надвишат допустимите а, нива на диоксини. Само 17% от хората са наясно с тези допустими стоености. Как ще гарантирате, че потребителите разполагат с необходимата информация, за да направят избор за себе си и за семейството си. Често пъти говорим за по-строги правила за информацията за храните. Комисията предвижда ли някакви проучвания за това как се приема тази информация, как се потребява тя от, от хората, от потребителите? Ние сме готови да дадем тази дерогация на Швеция и на Финландия, но трябва да видим какво ще получим в земяна, каква, осведомяване на потребителите ще се гарантира. Госпожа Моргонайте е следващия оратор. Благодаря ви. Да, наистина сред обществото се говори, че рибата от Балтийско море не трябва да се консумира. Също така има и понякога манипулирано общественото мнение. Беше казано, че 70% от потребителите не знаят, че рибата от Балтийско море не е предвидена за консумация. Трябва да се стремим към едно равновесие, към един баланс, как да се предоставя обективна информация на потребителите. В моята страна имаше два случая, при които при консумацията на консерви риба с високо съдържание на а, диоксин е имало известни проблеми. Знам, че това се случва и в други страни. Искам да попитам комисията относно на, а, надзора. Какви на, а, контролни мерки се предприемат? по отношение на рибата от Балтийско море. Днес след обяд са предвидени дискусии, за, свързани с екологичното състояние на Балтийско море. Може ли комисията да ни каже дали програмата Бонус 169 наистина доказва, че рибата от Балтийско море с че в рибата в Балтийско море с времето се а, покачва нивото на а, тези опасни и вредни вещества. Панион Дагмар Ротберен. Госпожа Ротберен, има думата. Благодаря, господин председателю. Всички знаем, че аз се интересувам от диоксините в храните, както и в рибното брашно, което се използва за фораж. Запозната съм с положението с диоксините в храните и рибата по-специално. И сега трябва да подчертая, че шведското правителство има пълното право да трови гражданите си. Това трябва да го чуят всички. В момента се предава пряко по интернет това заседание. Само, че Европейската комисия няма право да трови останалите граждани на Европейския съюз. Така че въпросът ми, ми са следните. Първо, как така една очевидна отрова, каквато е диоксинът, се допуска да превишава допустимите стоености в а, а, две държави членки, то за всички рибни продукти, не само за ферментиралата херинга. Аз нямам нищо против да се направи изключение за ферментиралата херинга, а, стига ясно да е обозначено на опаковката за заплахата за деца, за бремени жени и така нататък. Но а, колегите от Швеция а, заговориха за наивността на госпожа Вестлунд. Аз не мисля, че тя е наивна обаче при а, това, което каза за останалата а, херинга. Очевидно не говорим само за ферментиралата а, херинга, говорим за всичката а, херинга, както а, каза колегата от комисията. Стига тя да е с определен размер. Това е риба, която се консумира навсякъде, не само в Швеция, но също и в Германия. И така, говорим а, за а, херинга, всички видове херинга, също за сьомга, също за треска. Как така комисията ще удължава дерогацията? Това е нелепо. Добре, може да го направите за целите на местните традиции, които ние е, уважаваме. Ако искате да квасите херинга, добре. Ако искате да я изхвърляте някъде, добре. Е, ние ще уважим тая традиция. Това е един единствен продукт. Той трябва да бъде обозначен. Но не бива да се прилага спрямо каквото и да било друго. И аз ще се противопоставя на продължаването на тази дерогация в сегашния вид. Обръщам се към вас е, като шведка. Вие не смятате ли самата, че е наивно че е, понеже Балтийско море е замърсено, ние, например, във Франция, в... трябва също а, да се примиряваме с замърсена сьомга. Аз не мисля, че това е уместно, това е отрова и а, мисля, че комисията действа безотговорно а, в това отношение. А, ветеринарно охранителният орган а, през 2005 година направи проверка. След това имало ли е нови проверки? Не споменахте дати явно не е имало. Това не е а, добър знак. Казахте нещо, което прозвуча много приятно. А именно, пропуски в системата на контрол са на лице. Това означава просто, че контрола го няма. Просто са го формулирали по по-приемлив начин. Това означава, че замърсена риба от Швеция и от Финландия се изнася за останалата част на Европейския съюз. Естествено, че това трябва да се контролира, но вие не го контролирате. И това не е приемливо положение. И не говорим за леко завишени стойности. А диоксинът е много активно вещество, много мощна отрова. Ако няколко години го консумирате в висока концентрация, това младежите, жените, децата ще пострадат незабавно. Това е канцерогенен продукт, канцерогенно вещество. Всички, всички знаят това, така че е безумно а, комисията да а, си прави такива планове. Какво искате да ни кажете? Всеки може да си трови а, гражданите. А затова ние имаме право да тровим целия Европейски съюз. Ако се опитвате да прокарвате опортунистични политики, няма как да се. Е, няма как да се съгласим с това. С финансовата криза не можете да се справите, но очевидно и с други е, кризи не можете да се справите. Това е една позорна дерогация. Тя трябва да е, се прекрати. Трябва да задължите Швеция да си обозначава адекватно традиционните продукти, но само до там. Ротберент, Благодаря ви, госпожо Ротберент. Разбирам, че въпросът беше, ви беше насочен към колегата от Швеция, госпожа Краца. Бихте ли искали да отговорите? Благодаря ви, господин председател. Аз съм шокирана от популистските аргументи на социал-демократите. Те искат да всяват паника това. Няма да проработи. Трябва да основавате вашите доводи върху научни факти. Не може да крещите, че шведското правителство трови народа си. Това е абсолютно ненормално. Има консенсус в шведското общество. Просто може да попитате всички хора по улиците дали те съгласни да ядат тази ферментирала херинга. Хората ще кажат да. И шведите може би са най- просветената нация в Европа, когато става дума за околната среда. И в Швеция се яде много повече здравословна храна, отколкото другаде в Европа. Така че това е популистко да обвинявате хора, които са много загрижени за околната среда и просто искат да ядат ферментиралата херинга. Председателят, благодаря ви. Сега е господин Каршлейдер. Е, е. Благодаря ви. Мисля, че е малко странно че госпожа Крацабелт да нарича госпожа Веслунд наивна и да призовава да използваме научни факти. Вие очевидно не сте чели доклада, защото ако бяхте прочели доклада или други данни, щяхте да видите, че семействата с деца в Швеция ядат 24 пъти в годината треска и други риби от Балтийско море, което е 12 пъти повече, отколкото е здравословно. Не смятам, че е популистко или наивно да се казва, че това е зле за вашето здраве. Такива са научните факти. Така че мисля, че е доста нагло да наричате госпожа Веслун наивна. 87% от шведското население знае за опасността от високите нива диоксин в рибата – но твърде малко са семействата, които са наясно каква точно риба трябва и не трябва да едат, за да запазят здравето на децата и жените в детеродна възраст. И наистина ситуацията е много сложна, но това, което не можем да кажем, че вашето изявление за фалита на рибарско тия отрасъл са пълна глупост. Има доклади в Швеция за въздействието върху рибарството и съответните органи казват, че стоиността на тази дейност е 3,7 милиона евро годишно така че това няма да се сипе отрасъл. И 90% от рибата в Балтийско море е абсолютно безопасна риба. Ние говорим за херинга над 17 см. И също така говорим и за сьомгата. Тоест, ние говорим за твърде ниски економически стойности, обаче нещо, което влияе твърде силно, дори засяга, бих казал, голяма част от шведското население. За това смятам, че трябва да се съгласим с подхода на госпожа Вестлунд. Може би трябва да направим едно изключение за ферментиралата херинга, особено ако отворите консервата, която сте донесли с вас но мисля, че около 9% от шведите ядат повече от веднъж годината тази ферментирала херинга. 87% от, от семейства с малки деца никога не ядат такава херинга. Така че такова изключение ще ни позволи да намерим баланс между местните традиции и общественото здраве. Мисля си, че такова изключение за ферментиралата херинга може да се използва, ако за целта се използва риба над 17 см дълга. И по този начин няма да бъде застрашена херингата като биологически вид. Но що се отнася до оборота от 3,7 милиона евро, това не са големи суми. Ние вече финансираме дейности за това да защитаваме тюлените и мисля си, че бихме могли да подпомогнем онези рибари, които ще бъдат засегнати от тази мярка и комисията предполагам, че ще помогнат, тъй като не става дума за много пари. Но много по-важен въпрос е за общественото здраве. И нека още веднъж да кажа, че само 9% от населението Швеция яде е ферментирала херинга по-често от веднъж в годината. И що се отнася до рисковете, които поемат онези, които ядат повече от тази ферментирала херинга, в края на краищата те трябва да се наясно с рисковете и да си поемат отговорността. Смятам, че предложението да има изключение за ферментиралът херинга е добро предложение. Председателят благодаря ви, господин Шлейтер. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Аз съм доста загрижена от тази ситуация. Аз смятам, че гражданите трябва да знаят какво ядат, какво съдържа в хранителните продукти – и ние трябва да положим максимални усилия, за да бъдат гражданите информирани. Максимално добре информирани. И нашата основна задача в Европа е да предоставяме на гражданите информация, включително информация за диоксините и за происхода на тези диоксини, дали те са Те са постъпили по естествен път в хранителните продукти. Може би, ако се поемат диоксини, които по естествен път са попадали в хранителните продукти, е по-малко опасно, отколкото диоксините, които се произвеждат от промишлеността. Yeah, uh, е, Ние знаем, че диоксините са устойчиви органични замърсители, че те са канцерогенно вещество от първа категория. И ако някой яде херинга, сьомга, друга риба, която съдържа диоксини, За мен това не би предизвикло възражение, стига тези хора да са добре информирани. Мисля, че трябва да наблюдаваме какво става с износа. Във Франция ние ядем риба, в която се съдържат доста диоксини. И ние смятаме, че не трябва да се внасят диоксини във Франция. Разбира се, ако държавата членка е съгласна да внася подобни продукти, а, да, добре, но трябва да бъде добре информирана за тези продукти. Принципът на предпазливия подход е един много добър подход, но той трябва да въжи и за гражданите, и за економиката като цяло видяхме какво се случи с случая с испанските краставици. Беше застрашен целият сектор на зеленчукопроизводството в Испания. Необходими са предварителни научни проучвания преди да се предложи някаква информация, която може да наруши економическата дейност по причини, които са абсолютно неоснователни. Благодаря ви, госпожо Кони. Госпожа Сатахаси, следващи оратор. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Има един момент, за който Финландия и Швеция не съобщават – тъй като те искат да запазят изключението, това е фактът, че дивата сьомга в Балтийско море е застрашен от изчезване вид. Смятам, че това е много важен аргумент. Ако съдържанието на диоксин в рибата е неприемливо и ако биологичният вид е застрашен от изчезване, то тогава защо трябва изобщо да се дава изключение, за да може тази риба да се лови и да се предлага на хората като хранителен продукт. Имаше обсъждане в моята собствена страна, когато Финландия се бореше за това изключение. За съжаление трябва да кажа, че не всичко, което беше казано по това време, отговаряше на действителността. Един от доводите и предварителните условия беше това потребителите да са информирани. Но в съответствие с скорошни проучвания, потребителите не са особено добре информирани. Не са наясно. Предимно възрастните жени са онези, които знаят, че не трябва да се яде херинга или тива сьонга повече от определени количества. По-младите хора като цяло не знае за това. Това означава, че трябва да включим в това число бременните жени, децата, майките на малки деца. Това означава, че системата не работи особено добре. И като цяло осъзнаването на проблема е доста ниско, особено сред по-младите хора. Само бременните жени биват предупреждавани от своите лекари, но като цяло хората не знаят за това, че рибата е замърсена с диоксини. Друг един проблем е това, че Имаше и допълнителен довод, когато беше разрешено това изключение, е, че балтийската херинга е ефтина, традиционна, всекидневна храна. И че в херингът се съдържат много важни за човешкото здраве елементи. За това за по-бедните хора забраната на херингата ще означава, че те ще се обърнат към по-малко здравословни храни. Мисля си, че това наистина въжи за балтийската херинга, но не и за сьомгата. Сьомгата беше разпространена храна преди 100 години. но Онези, които използваха сьомгата като всекидневна храна, дивата сьомга, вече не са сред живите. Тоест, това не означава, че ако хората спрат да ядат дивата сьомга, т.е. хората, ако няма да могат да ядат тази дива сьомга, те едва ли ще бъдат изкушени да преминат към по-нездравословни хранителни продукти. Мисля, че няма никакви рационални основания да се продължава с това изключение или поне не и в този широк формат, както е сега. Хората в Финландия знаят, че Балтийската херинга в по-малък размер съдържа по-малко диоксини. Проблемът е с старата риба, която е съответно и по-голяма. Така че изваждането на дивата сьомга от обхвата на това изключение – и включването на ограничения на размер за Балтийската херинга, според мен ще решат повечето от проблемите, които ние сега обсъждаме. Може би по този начин по-голямата херинга от Балтийско море ще може да се използва в консервни продукти със съответното предупреждение на етикета. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Хаси. Сега бих искал да прочета списъка на следващите оратори. Е, Карл Хайнц Флоренс, пан Кристоф Фелнер, Хорт Шнелхард, Критан Арсенист, пани Линда МакЕвен и пани Asa Westlund. Teraz w kolejności Marit Polsen. Tak, Благодаря, господин председател. Бих искал от самото начало да призная, че аз съм един от отговорниците за това изключение, което беше дадено на Швеция преди 10 години. Но изцяло съм съгласен с госпожа Веслан, госпожа Рота Берент и с тяхното описание на ситуацията с диоксините и когато става дума за първото изключение, тогава беше ясно, че не трябва да има никакъв износ. Беше наложена забрана за износа на тази риба и рибното брашно от такава риба. Защото не трябва да има никаква връзка между износа и улова на тази риба в Балтийско море. Но има много исторически и традиционни причини за удължаването на това изключение. Тук не говорим само за ферментиралата херинга. Тази херинга е важна част от културното наследство на Северна Швеция, но има и други рибни деликатеси, които са важни в други региони. И смятам, че трябва да има изключение за тази риба. Но при все това смятам, че трябва да бъдат въведени повече ограничения, защото ние виждаме, че информацията не винаги се разпространява достатъчно ефективно. Не става дума само за посланието, което искаме да отправим, става дума за това какво хората са готови да приемат като послание, какво те са готови да възприемат като информация. За това смятам, че трябва да имаме изключения, трябва да направим етикетирането много по-ясно и етикетите трябва да имат много ясни, изрични обозначения, че за мазната риба от Балтийско море има голяма вероятност за по-високо ниво на диоксините. И трябва тук да сме много стрикни, защото ако искаме да запазим изключението, трябва да имаме много по-стрикни и целенасочени правила. Бих искал да ми позволите да обясня защо има по-високи нива на диоксин – в Балтийско море край бреговете на Финландия и на Швеция. Това е поради целулозно-хартиената промишленост. По настоящем не се разрешава отпадъците от тази промишленост да постъпват в морето, но това се случваше в продължение на дълги години в миналото. Има много сериозна също така дървообработваща, извинете, промишленост в Финландия и Швеция. И това също допринася за нивата на диоксин. Мисля, че трябва да изхождаме от това в момента, че вече няма източници на диоксин, които съществуваха в миналото. Тези източници вече не съществуват. И нивото на диоксин в майченото мляко намалява с 6% годишно в Швеция. Това показва, че поне сме успели да се справим с най-сериозните източници на това замърсяване. И това е много добре. Но смятам, че правилата трябва да са по стритни Трябва да има много ясно етикетиране на тази риба, независимо дали е консервирана или не. И тази риба в никакъв случай не трябва да се преработва в какъвто и да било друг продукт, който не изглежда като рибен продукт. Това може да бъде пушена риба, ферментирала риба, както е суш строминга, но не трябва да има кюфтета от кайма от риби, не трябва да се преработва тази риба в рибно брашно за фураж. Това ще бъде сериозно отклонение от процеса. Трябва да потърсим един реално работещ компромис – не става дума само за това да кажем да или не в тази ситуация, защото това е невъзможно, е защото животът не е само черно-бял. И за това, според мен, най-важното е да потърсим един компромис, в който да намерим баланс между културното наследство от една страна и отрова от друга. Благодаря ви. Е, Благодаря. Франсуаз Гростет има думата. Благодаря, господин председателю. Много внимателно е, изслушах колегите, които са от Балтийския регион. Ние сме комисия по е, храните. Ние не сме комисия по вътрешен пазар. Ето защо ние трябва да следим за това общественото здраве да бъде подобрявано и да се спазват съответните стандарти. Нашите колеги а, трябва да проявят разбиране, че ние искаме а, да обсъдим а, подробно този въпрос да изразим съмнения, защото е, важно е да се защитят гражданите. Да, важно е да се запазят традициите, обичаите и така нататък. Ние не искаме да сочим с пръст Швеция и Финландия, тъй като и в други държави членки има е, друг вид особености. Важно е обаче потребителите да бъдат информирани добре. Обаче трудно ми е все пак да приема, че трябва да, да има такова изключение. Знаем, че диоксина е опасен, знаем, че той се съдържа в хранителни продукти и въпреки всичко се приема конс, консумирането на тези продукти. Това ме шокира. Трудно ми е да приема някои от аргументите на колегите ми и а, да ги разбера. Важно е при така създалите се условия а, да поддържаме и е, доверието на потребителите. Знаем, че миналата седмица се говори за бактерията Е. коли. постоянно има проблеми свързани с храненето, с хигиената, с хранителните продукти. Не можем да кажем на гражданите, ми то имаше там едно изключение, така стояха нещата. Как по този начин можем да накараме гражданите да има доверие в нас? Европейската комисия е задължена да ни предостави цялата необходима информация, така че гражданите да ни вярват, да бъдат информирани. Това е важно за бременни жени, за деца и като цяло цялото население е засегнато от този проблем. Днес беше казано, че пък дивата сиомга представлява проблем. При няколко години беше казано, не, друг вид сиомга представлява проблем. И в крайна сметка започваме да се питаме какво остана още за ядене. Много да, трябва да се свърши още а, много работа. Нашата комисия а, трябва да постави въпроса за сигурността на хранителните продукти. А, и аз лично имам проблеми с а, това изключение. Благодаря, госпожа Гростет. Кристоф Файна. Благодаря, господин председателю. От а, дълго време в смисъл много дълго време отделихме за този а, дебат и има много шведи, които взеха думата и може би, а, защото се прави опит да се сравни ферментиралата херинг с нещо друго, да речеме ам, шунката от Парма, Хегис за британците или вурстовете на германците. Това всичко е част от културното наследство. Хората държат на своите традиции. Смятам, че дебатът е много добър, дебатът, който провеждаме тук в парламента. Разбирам а, а, колегата, която е поставила този устен въпрос за това, че тя иска а, да се постави въпроса за продължаването на а, това изключение за Швеция и Финландия, защото това е един специфичен продукт в а, Швеция. Това, че обсъждаме този въпрос толкова дълго, означава, че а, <clears throat> Ние разполагаме с де-факто изключение за ферментиралата херинга, но това дали ще е достатъчно? Дали на пазара ще има само ферментирала херинга, защото за нея има изключение? Има малки рибни стопанства с местно значение и но никой от тях не лови само един определен вид риба с определен размер. Те ловят много видове риба. А ако има само едно изключение в този случай, ще ще означава, че ще бъдат застрашени други продукти. Това трябва да се разбере. Шведските граждани не са изложени на, на големи количества диоксин, повече отколкото в други региони в Европа, това го знаем. А, нивата на диоксин в майченото мляко, да, те са обезпокояващи. Ам, и, но 87% от шведите са наясно с препоръките. Също във въпроса пише, че се само 17% от родителите са наясно с рисковете. А, обаче трябва да знаете друго, че 17% от родителите, но 40% от а, семействата с деца а, консумират. Консумират ферментирал херинга, но пък други 87% от тях почти не консумират ферментирала херинга. Да, колегата е права, когато каза всички тези неща в въпроса си относно дневните дажби и така нататък. Според доклада от ФАО става въпрос за 400 деца. които могат да не спазват дневните дажби. Обаче тук трябва да се гледа по-глобално на нещата. Защото решението, което ще се вземе тук за тази дерогация, ще има въздействие върху целия рибен сектор в Швеция. Франсуанс каза, че ние не искаме потребителите да консумират продукти с високо съдържание на диоксин. Но пак казвам, трябва да погледнем нещата в общите им рамки. Беше казано, че и 300 килограма ам, от а, тази риба е била изнесена незаконно в Европа, но а, има ли доказателства, че а, хора са били а, ам, пострадали от консумацията на тази риба, че са се разболели или са се а, отровили. Няма такива доказателства. А, смятам, че реагирате прекомерно в а, този случай. Тук става въпрос просто потребителите да бъдат по-добре информирани. И ако този проблем е разрешен, а, то а, много шведи ще са доволни. Благодаря, господин Фенер. Имам един въпрос към господин Кристоф. Няма ли да е възможно да се произвежда ферментирала херинга без диоксин или това е немислимо? Няма ли да е възможно да се а, произвежда този продукт от друг вид херинга? Проблемът е, че имате нужда от а, голяма по размер херинга. Трябва да е голяма и дебела. Ако ги ловите през лятото, то тогава нивата на замърсяване са по-високи. 90% от херингата в Балтийско море съдържа а, диоксин под допустимите нива. Говорим и, и за изключението, което се отнася само до ферментиралата херинга. Да, съгласни сме, защото а, консумацията не е много висока. Но когато казвате, че нивата на диоксин в майченото мляко са се а, намалили, това не е така. Вие се въркате. Има една много интересна връзка. Нивата на ПЦБ в Балтийската херинга а, са, са, на, са, са се увеличили, а, се увеличават в 79-та година и то е до 10% на година. Извинете, са намалели с този процент. А, ПЦБ в майченото мляко също е на, намаляло. И така, ПЦБ е намаляло в майченото мляко, но не ПЦДБ. И така, от 90-те години до 2008 година няма значително намаляване на ПЦДБ в а, херингата. Значи ПЦБ намалява всяка година, а ПЦДБ а, запазва нивата си. Това е интересен факт, който исках да а, ви споделя. Благодаря. Нека да не започваме един нов дебат в вече ам, започнатия дебат. Имам един въпрос. Аз ловя херинга. А, също така, а, не за търговски цели, очевидно. А, и ловя херингата по това време на годината, когато херингата ам, не съдържа такива високи нива на диоксини, когато размерът ти е ам, точно такъв какъвто трябва. Но ако си изкарвате прехран, прехраната от това, а, няма да е възможно да, да ловите риба само тогава, когато тя е подходяща за ловене. А, защото е, има нужда от е, повече е, ресурси за производството на ферментиралата херинга за търговски нужди. В крайна сметка и вие сте на това мнение, на което съм и аз. Трябва да се придържаме към списъка за изказващи, когато има такъв, по отношение на казаното от Кристофър – а, да, това, което казва той, е вярно. По отношение на рибната индустрия, да, е, е, има желание да се а, запази производството на тези продукти, също продукти с а, сьомга. А, Но трябва да разберете, че това, което казва промишлеността, не е вярно на 100%. Все пак има и а, търговски интереси. Има хора, които ще стигнат до други заключения. Това е една друга, а, друга тема, но наистина промишлеността повдигна тези въпроси. Благодаря ви, господин Шнелхарт. Благодаря. Дискусията е изключително интересна. Ние сме в комисията по екологични въпроси, по безопасност на храните, обаче трябва да разгледаме нещата в по-широк им контекст и от економическа гледна точка. И така, искам да се позова на следното. Защо е дадено такова изключение за Швеция и Финландия, точно за тях пък? Хората казват, че това изключение е било предоставено, защото степента на информираност на населението в Швеция е много добро. Обаче на другите балтийски страни такова изключение не е предоставено, защото там информираността не е добра. Но а, как, така, как така се информира там а, а, обществото? А, дали изключението е било предоставено възоснова на а, не а, основателни а, доводи или как? тук не става въпрос само за диоксина, става въпрос за други продукти, които а, ние консумираме дневно и в тях могат да съдържат други вещества. Става въпрос тук за количествата. За това, че тук става въпрос за отрова и така нататък, нещата са малко преувеличени според мен, но когато говорим за традиции, и когато статистиката на шведските а, власти казва, че 6% е количеството на диоксин, смятам, че може да се направи изключение, може да се направи заключение, и за, е, изключението да бъде продължено. Значи, имаме една. А, не мога да си представя така, че а, в, за Швеция да кажем а, да, а рибата да не се изнася извън границите на тази държава. Значи, ако има изключение за една държава, да има изключение за другите държави. И комисията трябва много а, стриктно а, да съблюдава спазването на нейните препоръки и мерки. Не виждам а, проблем, че а, шведите искат а, а, да се тровят сами. Шведските колеги изглеждат а, много добре и в отлично здраве, така че не смятам, а, че има такъв голям проблем. Wartowi chciałem przywitać. Благодаря. Приветствам групата, представляваща австрийски неправителствени организации. Те са тук по покана на наш член, господин Каренбах с когато след това ще проведат среща. Нека сега да продължим нашата дискусия. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Надявам се посетителите да не се оплашат от това, което чуват. Това, което предлага госпожа Вестлунд, според мен е, е много балансирано. Естествено, че е, трябва да се съхраняват традиционните продукти в съответните държави членки, но не е естествено да се продължава е, практиката на такъв риболов, когато той не е свързан с този традиционен продукт. При положение, че няма необходимото обозначение. Дори и да го има, не е приемливо ако няма контролни мерки. Независимо дали продукта остава в страната или се изнася. Аз не искам да обвинявам Швеция или Финландия. Проблема идва най-вече от комисията. И това е проблем, защото ние в Европа скачаме от един хранителен скандал на друг. въпроса с Шерихия Коли в Германия нанесе е, сериозен удар на европейския износ, поне, е, поне що се отнася до е, Южна е, Европа, Испания, Италия. Става въпрос за стотици милиони евро загуби е, в една а, е, такава тежка ситуация. Тъй, че не разбирам как комисията е готова а, да загуби доверието на европейските граждани а, по тези въпроси. Защото едно е да избухне скандал поради липса на контролни действия, но друго е да се допускат а, умишлено продоволствени скандали – amongst uh, that each member state does its duty so we can ние е, зависим от взаимното е, доверие. Продукти, които са одобрени в една държава членка, би трябвало да са безопасни за гражданите на други държави членки. И е, това е едно доверие, което ние трябва да съхраняваме и да защитаваме. Колегата Кристоф спомена а, сирането фета. Ако се докаже, че фетата е вредна и аз не бих искал нашите граждани да се хранят с нея. В Швеция в момента економиката е в подем. Ако сега не предприемете мерки е, за да защитите гражданите си, е, кога ще го сторите? Кога? Когато се влуши е, стопанското положение ли? Сега имате възможност да го сторите. Тъй, че призовавам преди всичко комисията да не дава друго изключение или поне не отвъд а, това, което казва госпожа а, Уестлунд. Не и отвъд специфичните традиционни продукти. И не без да има на лице адекватни контролни мерки и а, система за предоставяне на информация. Председателя. Благодаря. Госпожа Макевин и след това комисията. Искам да попитам нещо комисията. Когато отговорихте на въпроса на госпожа Уестлунд, казахте, че не, не, позна, не сте запознати с доклада на шведския орган по безопасност на храните. Нека да ви попитам, а тая работна група за Балтийско море, от кого се състои? Какъв е съставът ти? Защото ако има а, доклад на шведския орган по безопасност на храните, според мен това би трябвало да ви бъде основният документ от правната а, точка. Така че, а, кои са членовете на а, тая група? Моля да ми кажете. В Швеция има доклади а, и за износа за други страни, за Франция, например. Те проверени ли са а, тия данни за износа от Европейската комисия? Това ви питам. Правили ли сте такава проверка? Защото казвате, че продълж... преди 6 години сте правили проучване. Това е доста време. И ако до година ако до година направите проверка, сигурно ще има а, строги контролни мерки. Но се чудя дали ще има контролни мерки след 5 години, след като а, разминало скандалът. А, когато в а, Великобритания имаше криза с а, спонгиформата енцефалопатия по говедата, а, хората им казаха, че повече не могат да а, ядат а, говеждо месо. И наистина те спряха. А, защото бяха информирани, че не е безопасно. Така, комисията моля да отговори на а, въпросите ми. госпожа Вестлунд и комисията. Не, а след комисията ли ще говоря, да. Ами искаме да задам един крат такъв въпрос. Шведския орган по безопасност на храните не е искал изключение. Изключението се поиска след това, след е, допитване до промишлеността. Обичайно ли е това за хранителната е, политика? какво ще стане, ако ЕФСА, Европейския орган по безопасност на храните, каже, че не е безопасно а, да се потребява този продукт, че е опасен за а, малки деца и а, за бременни жени. И въпреки това ние да го а, а, позволим, да го допуснем. Това обичайно ли е за практиката на ЕФСА или а, само в този случай имаме такова положение? Zanim oddam głos przedstawicielowi komisji, pani... Давам, извинете, преди да дам думата на представител на комисията, госпожа Каца Билд. Благодаря, господин председател. Не искам да удължавам дебата, но искам да внеса две уточнения. Първо, не става дума за хиляди деца. Аз много бих искала комисията да публикува точните цифри за това колко жени и деца са засегнати, защото трябва да основаваме това, което казвам, върху данни и факти, а не да сяваме паника, както правят социал-демократите. Второто уточнение е, че всички сме съгласни с това, че информацията има ключова роля и че подходящите препоръки от съответните компетентни органи е много важно нещо. Това е нещо, с което всички сме съгласни, че трябва да се засилят мерките за превенция и че трябва да се предоставят повече информация и препоръки и да се засилят мерките за контрол. Искам да кажа нещо, а именно, че предложението на госпожа Уестлунд не е реалистично, защото вие не може да отделяте различните видове риби. За това и колегата Филнер. Ние не говорим за големи рибарски съдове. Някога били ли сте в Северна Швеция? Ние говорим за малки рибарски лодки, за рибари, които ловуват малки количества. Те просто няма да оцелеят. Ако ще са задължени да ловуват или по-скоро да ловят само херинга, която се използва за производство на ферментирана херинга. Цялото това предложение не е реалистично, защото просто то няма как да се реализира на практика. Благодаря ви, господин председател. И сега последен кръг от изказвания. Госпожа Хасив, госпожа Веслон и Дагмар. Това са лъжи. Аз само искам да кажа, че това, което тя каза за мен е лъжа. Много ще се радвам да чуя какво комисията ще каже. Jeszcze пани Хаси и пани Дагмара Rodberend zgłaszają. Госпожа Хаси и госпожа Родберен, и след това закривам списъка с оратори. Три важни момента. Първо, има традиционни ястия, които се използва балтийската херинга и в Финландия. Но аз не съм чула за това, че е необходимо да се използват по-големи риби за приготовление на тези размери, така че ограничаването на размера на балтийската херинга за потребление от страна на човека, която се продава като прясна риба, ще реши всички проблеми, без да нарушава традициите за хранене в Финландия. Освен това, второ, преди 10 години един от доводите на Финландия, както и сега на Швеция, е, че като цяло поемането на диоксин от финландците е много по-низко, отколкото е в други европейски страни. Предполагам, че ситуацията не се е променила, но бях шокирана, когато научих това колко голяма част от Балтийската херинга отговаря за поемането на диоксини от страна на хора. Наистина процентът е огромен. Не мога сега в момента да посоча конкретната цифра, но наистина огромен е процентът. И трето, обосновките от страна на Министерството на Финландия за земеделието и горското стопанство за продължаването на действат на изключение са нещо, което съм прочела и става дума изцяло практически за Балтийската херинга те изобщо дори не са се погрижили да обосновават изключението за дивата сьомга. Председателя, благодаря. Госпожа Род Перент, Благодаря. След като колегата ни от Швеция се изказа три пъти, се надявам, че бих могла за втори път да се изкажа. Да, наистина, ние разглеждаме ситуацията на хората, които имат поминък, който е застрашен. Да, наистина си спомням проблемът с температурата за обработка на прясна треска от Средиземно море и си спомням, че се настояваше да се поддържа по-ниска температура на корабите, които превозват току-що ловена риба на рибарските кораби. И това наистина предизвика много проблеми. Разбира се, винаги трябва да има някакви преходни временни мерки. но да ни се казва, че трябва да се продължава тровенето на хора, защото това в противен случай ще се застраши заетостта, е един интересен подход, но това не е основен подход на Европейския съюз и се радвам, че колегите от ясната страна на залата, като госпожа Гростет и други, са го посочили. посочили. За нас наистина това е един резонен довод, може би, ако попитаме колко риба се лови, включително и херинга в Швеция и Финландия, включително и дива сьомка и други риби обхванати от изключението – ние бихме искали да знаем това, за да знаем също и да знаем също, извинете, колко се консумира от тази риба в Швеция и Финландия, за да знаем дали и колко се изнася тази риба в други страни. Наистина може да се предположи, че има региони, където хората ядат много херинга. Това е обичайно за морските райони, но може би комисията би могла да ни предостави тези данни. Председателят, благодаря ви. И сега отново давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Списъкът с въпроси беше много дълъг. Не съм сигурен, че ще мога да отговоря на всички, но ще се постарая да ги обобщи и групирам. Но първо трябва да изясня нещо, защото моето усещане, че може би имаше тук някакво недоразумение. Сегашното ни предложение не е съсредоточено върху изключение за ферментиралата херинга. Ние говорят, говорим за дивата сьомга и няколко други биологични вида. И тук имаше различни мнения в тази зала. Някои депутати поискаха да има изключение само за ферментиралата херинга, но имаше и други възгледи, които поискаха разширяване на обхвата на изключението. Искането за това изключение дойде от държави членки, а именно от Финландия и Швеция. Те поискаха да се удължи действието на това изключение. В Балтийската работна група кои работят там, беше следен въпрос. Това е група от правителствени експерти. Там не са представени нито рибарски отрасъл, нито охранително-вкусовата промишленост. Говорим за експерти, представляващи правителството, включително и експерти от националните органи за безопасност на храните. В тази група са представени 8 държави, съседни на Балтийско море и ние смятаме, че по този начин са представени експертните знания и опит на най-заинтересованите страни. Имаше въпрос за наблюдението. Можем да потвърдим, че нивата на диоксин бавно намаляват. Това е резултат от нашето наблюдение. водеше се сериозно обсъждане за мерките по контрол. Искам да повторя, че изключението въжи само за продукти, които се продават само на вътрешния пазар на тези държави членки Швеция и Финландия. До този момент ние нямаме никаква информация, никакви данни, че рибата, която не отговаря на здравословните нива, се изнася в други държави членки. Беше зададен въпрос какво прави комисията, що се отнася до онези количества риба, които са били изнесени за Франция. Комисията не е била уведомена за това. Аз нямам никаква информация и нямаше никакво уведомяване от страна на компетентните френски органи, нито по страна на шведските и финландските органи, за това, че рибата не отговаряше на условията. Както аз вече казах, Финландия и Швеция имат пълното право да изнасят риба при положение, че тази риба не надвишава максималните нива за Европейския съюз. Ставаше дума за 300 кг износ за Франция и комисията изобщо не знаеше за това. Всъщност за първ път чухме това, когато тук беше поставен този въпрос за тези 300 кг. Имаше въпрос какво ще направи комисията като последваща стъпка. Първо, тук бих искал да се върна към проверките извършени от службата за хранителни продукти и ветеринарна медицина. Преди известно време беше казано, че инспекторите откриха определени недостатъци и практиката е такава, че след като проверката установи, че има недостатъци, службата започва диалог с съответните компетентни органи, за да може да бъдат отстранени тези недостатъци. Службата за хранителен и ветеринарен контрол направи съответните предложения до шведските органи. Ние ще продължим да изтъкваме значението на изпълнението на стриктни, стрикно формулираните условия, включително и политиката за информиране, но това е отговорност на Финландия и на Швеция, тъй като изключението за техните пазари, затова тези държави членки са длъжни да информират своите потребители. И още нещо в отговор на едно от изказванията. Комисията също така и отказва изключения. Ние не даваме изключения. Ей така. Съвсем наскоро имаше случай, когато поискано изключение за една друга балтийска държава беше отхвърлено. Искаше се изключение от нивата на друго вещество на диоксини тъй като тази държава членка искаше да изнася съответния продукт в останалата част на Европейския съюз и ние сметнахме, че наше задължение е да защитим останалите 26 държави членки. Тук в конкретния случай имаме решение от страна на Швеция и Финландия да подадат заявка за изключение и да спазят съответните условия, при които се разрешава това изключение за тях. Нямам информация за количеството риба, уловена от Балтийско море. Може би ще можем да получим тази информация от компетентните органи на съответните държави членки или Генерална дирекция морска политика, но не смятам, че общото количество ще ни позволи да направим изводи за риска, защото по-голямата част от уловената риба не превишава нивата на диоксин, които са разрешени. Надявам се, че нищо не съм забравил, но това беше, което исках да кажа в отговор на изказванията. Благодаря ви. Може ли малко по-голяма точност? Правителствата на Швеция и Финландия поискаха изключение за кои а, видове риба. The derogation... И предложението за изключение е за херинги повече от 17 см, за балтийска сьомга, за за пастърва и а, за видове треска. Пани Макева, на, na koniec yeah, Pani Westlund. Um, yeah, missed... Да, пропуснахте въпроса, свързан с, с проучването на шведските власти за контрол над храните. Вие чели ли сте това проучване, извършено от е, шведските контролни органи? Pani Dagmar Rockberen, kolega Fielner potem. Only just... I, I don't want to... Madame Dagmar, bo... So, so, Mr. President, only just... Е, Е, кога за последен път представители на ФАО са били в е, Швеция и Финландия? След 2005 година имам предвид. Не искам да продължавам дискусията и искам да спомена само а, е, две цифри. Това са тоновете оловена риба в рамките на изключението. За херинга 1000 тона. 70 до 90% от този улов се използва за ферментирана херинга, сьомга. Само 320 тона е това количество, което означава, че а, годишната консумация в Швеция е 30 грама на човек а, в Швеция. И друг а, въпрос. Комисията каза, че нямат информация. Обаче а, госпожа Менша спомена е, за една статия. Шведските органи е, разследваха случая. Комисията не спомена а, е, това, но не е никакво доказателство от страна на органите, че е имало някакви а, негативни последствия. А, благодаря. Приключваме с а, този дебат. Госпожа Вестлунг, искате ли да вземете думата? Ще мога ли да взема думата после или сега да кажа нещо? Но, си ви голе парол, се Сега може да вземете думата. Сега ще кажа каквото имам да кажа, след като ми дадохте думата. Относно отговора на Европейската комисия. Може нещо да не съм разбрала, но доколкото чух от вас, вие не сте получили доклада ам, на ФАО от шведските власти. И също така факта, че а, много а, малко от семействата в Швеция са наясно, а, че в а, тази херинга се съдържат а, високи нива диоксин. Смятам, че тази информация трябва да бъде предоставена, защо тази информация се задържа от разпространение. Комисията казва, че не са получили доклада, но аз го а, изпратих този доклад на комисията, изпратих и статията от вестника, а, е, е, свързана с е, нелегалния износ от Швеция. А, нелегалния износ на риба с високо съдържание на диоксин за Франция. И сега чувам, че те не били получили информацията. Съжалявам, че не сме разгледали потреблението и консумацията на тези продукти в по-голяма дълбочина. Това изключение обаче означава, че е, хиля, хиляди деца и бремени жени ще приемат прекалено големи количества диоксин. Това са заключенията на властите. По отношение на износа. Е, няма контрол, който да се упражнява. Когато министърът, който отговаря, беше запитан кой отговаря за контрола е, на износа и за последващите проверки, ние не получихме отговор на този въпрос. Ам... Е, местните власти започнаха да питат едни и други, кой отговаря и в крайна сметка никой не е пряко отговорен. Има общини, които имат местни рибни пазари и изглеждат те трябва да поемат тази отговорност, но как въобще може да съществи контрол на такова ниво? Много неща и въпроси бяха зададени в този дебат. Много неща трябва да бъдат разгледани и проучени. Но никой не твърди, че проблема с улова на риба с съдържание на диоксин е проблем за цяла Швеция. Мъжете, например, могат да консумират такава риба без никакъв проблем, но бременни жени, деца, за тях рисковете са големи, когато те консумират този продукт прекалено често. Ето защо е интересно да се разгледа и проблема свързан с високите нива на диоксин в майченото мляко. Говорим за тези хиляди деца и жени, които консумират а, големи количества балтийска херинга. Това е важно. Не е важно да говорим тук за хората, които не консумират а, този вид риба. А, информацията е важна за хората, които консумират а, рибата. Интересно е, че тук имаме представители на комисията, които не следват а, събитията, не са запознати с информацията, която им предоставяме за това, че има риск за хиляди деца и жени, а, майки. А ние все още се вслушваме в това, което казва промишлеността. Относно ферментиралата херинга, да, важно е. А, важно е хората да не ядат, а, да не консумират а, този продукт, освен а, ако не се улавя херингата, която съдържа допустимите нива ди, диоксин. Но пак тук се засегна въпроса за интереса на индустрията, тъй като. А, може да се произвежда ферментирала херинга, дори и от херинга с високо съдържание на диоксин. Не трябва да възпираме хората да консумират ферментирала херинга, просто да им обърнем внимание на факта, че в нея се съдържа диоксин. Важно е комисията да е наясно с тези факти и тези а, проблеми. А, те трябва да вземат някаква позиция, трябва да реагира. Шведското правителство трябва да знае също, че е поставено под натиск и трябва да реагира. Трябва да се гарантира, че тези застрашени хиляди деца, жени и майки а, няма да са застрашени повече. Този въпрос трябва да се повдига на пресконференции в обществеността и така нататък. А, за това, че трябва да се вземе на сериозно здравето на децата и а, жените. И по този начин ще има много по-малко деца и майки, които ще са консумирали а, херинга с високо съдържание на диоксин. Всеки трябва да приветства факта, че ние искаме информацията да бъде разпространена надлежно, за това, че се спазва забраната за износ. Това е в интерес на всички. За това, че в бъдеще ще има промяна и тези неща ще бъдат взети на сериозно, защото говорим за бъдещето на нашите деца. Господин председателю, искам само да кажа две думи и да попитам комисията. Дали ще е възможно да се, при, е, е, да се призове шведското правителство да даде повече информация за този износ от 300 кг сьомга, изнесена за Франция. Е, за това, че има споразумение, е, не е подадена информация обаче за е, тези продукти. И не, не, не са били обозначени опаковките. PPCP, това е а, химическата формула за диоксин. А, на, на, на опаковката не е посочено PPC, не, не трябва да стои PPCD, а диоксин. А, потреби... Да, потребителите консумират а, продукти с съдържание на диоксин, но това не ме шокира че, че това се случва в Швеция. Това е традиция, но аз като френски депутат се питам дали това е а, въобще възможно и допустимо. Представителя на комисията има думата. voulez euh, prendre la parole, monsieur, parce qu'il y avait quelques questions adressées à vous. Monsieur. Ще вземате ли думата, защото и аз имам въпроси. As we got the report, the report was not presented in the Baltic. We were not... За доклада. Не сме го получавали. То е доклад на шведски орган по безопасността на храните. Доклада за Балтийско море. По последния въпрос. Ако правилно съм го разбрал, Ще повторя, няма забрана за износ на риба от Швеция и Финландия на други места в Европейския съюз. Agreement, uh, prior authorization needed for this, for this export. It... Не е имало а, никакви ограничения за такъв износ. От държавите членки зависи износителката и страната вносителка да въведе контролни мерки, ако пожелае, за конкретни продукти. От Швеция, от Финландия. Това държавите членки могат да си го направят. Тяхна отговорност е да приоритизират и да насочат контролните си ресурси спрямо продукти, които са преценили, че са опасни въпроса за хранително-ветеринарната служба. Дал доста време тази служба, не е, е ходила на проверка в е, е, Финландия и Швеция. Последната проверка бе през 2005 година. Бяха установени някои пропуски, които след това бяха поправени не са се водили разговори с тях за нова дерогация, нова а, ново изключение. По отношение на изискванията за етикетиране, не виждам как на този етап можем да отговорим на въпросите за осведомяването на потребителите за това, че може да се съдържат диоксини или полихлорбифенил. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Закривам дебата по тази точка. Благодаря на представителя на комисията и на всички участници. Преминаваме към следващата точка, седма от дневния ред. Уважание права europejskiego w dziedzinie środowiska. Прошу Państwa, Прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Има 6 въпроса, които ще обсъдим. Комисията а, ще ни даде отговори по тях. С други думи, около 60 минути остават, за да разгледаме тези 6 въпроса. Приблизително по 10 минути на въпрос. Ще се опитвам да следя строго а, времето, за да можем да приключим на време в 12.30. Najpierw zaczynamy od e, pytania pierwszego zadanego przez... Почваме с първия въпрос. Карл Хайнц Флоренс го задава, свързане с регламента РИЧ. Всичката информация е в материалите ви. Двама представители имаме на комисията. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател, Уважаеми евродепутати, уважаеми дами и господа. Ще се опитам съвсем кратко да обобщя отговорите по трите въпроса. Няма да навлизам в подробности. Макар и да съм готов да ви запозная с по- обстойните ни отговори, но ако има допълнителни въпроси, ще дам допълнителна информация по-нататък. Първия въпрос какво е актуалното състояние по прилагането на РИЧ. От самото начало трябва да кажа, че Европейската агенция по химикалите подава много информация. Статистическа информация в това число, така че аз няма да ги цитирам много щедро. Ще се е, съсредоточа върху е, становището на комисията за актуалното състояние на нещата с регламента РИЧ. Основната част на регламента са дейностите, които предприемат представителите на промишлеността по задълженията за регистрация, по-специално събирането на информация, която да дава възможност на стопанските субекти и потребителите по-надолу по веригата, за да могат да а, осигурят адекватно управление на риска. Наскоро мина последния крайен срок за регистрация. Това беше края на ноември миналата година. Над или около 25 000 досиета са поступили в Агенцията по химикалите. За всички химикали, които спадат в приложното пале за първата, първия срок за регистрация. Това са вещества, които се произвеждат и се внасят в Европейския съюз в обен над 1000 тона, а също така и вещества с специф... специфични а, вещества, като такива, които са канцерогенни или мутагенни. Повечето химикали на европейския пазар сега вече са регистрирани в резултат на тази кампания, но нещо по-важно е, че дейностите е, на фирмите са е, доведени до край във връзка с оценката на риска и въвеждането на мерки за управление на риска. Също така и дейности по осведомяване на потребителите надолу по веригата за изпълнението на контролните мерки за безопасност. Това е довело до по-безопасното ползване на химикалите и повишаване на конкурентоспособността, също и за една по-чиста околна среда. Това обаче е едва началото на процеса. Регистрацията е отправната точка – тук химикалите влизат в системата на РИЧ. Имаме още два срока за регистрация, които са важни. През 2013 година вещества над 100 тона и 2018 между 1 и 100 тона. По оценката, дейностите в Европейската агенция по химикалите вече функционират нормално. Около една година разполага агенцията, за да извърши оценките си по досиетата. Това означава, че работят много сериозно, но резултатите, които в момента виждаме, са тези, които са гледани приблизително преди година, така че тук числено резултатите са малко по-малко, отколкото при нормалното функциониране. Ще видите обаче на сайта на агенцията, че през 2010 година, например, 273 досията е прегледала агенцията, а това е от периода преди крайния срок ноември 2010 година. По разрешителните или разрешенията, през февруари 2011 година комисията прие решение да добави още 6 химикала от така че те да подлежат на а, разрешаване. В момента комисията а, преминава към официалните процедури по приемане на изискване за още 8 за включването на още 8 химикала, още 8 вещества в приложение 18. 46 са вече веществата в списъка на потенциалните вещества. Още 90 ще бъдат добавени до 2012 година. Също така целим да добавим още редица до 2000, до 2020 година, още редица вещества, които представляват висока степен на тревога. Влязло е в силата, влязло в, силата, в сила изискването за оповестяване от страна на производителите и вносителите. Те трябва да информират Европейската агенция по химикалите всички артикули, които съдържат повече от 0,01% вещества, които представляват висока степен на тревога. 6 месеца след добавянето на нови, списък, на нови вещества в списъка на потенциалните вещества, също влиза в сила и за тях. Европейската агенция по химикалите и е, комисията са работили много по а, ограничаването на вещества. Ограничили сме много вещества наскоро. Кадмия по-специално. Разширили сме ограничението върху кадмия. По прилагането. При регламента РИЧ се учредява нов орган. Това е, той се нарича а, форум и това е група, която, в която представителите са правоохранителните органи на държавите членки на Европейския съюз. Другите два въпроса. Какво правим по отношение на идентифицирането на конкретни а, проблеми и информацията, която изпращаме до малките и средни предприятия? Трябва да подчертаем, че повечето малки и средни предприятия, които по някакъв начин са засегнати от изискването за регистрация – трябва да се регистрират до края на 2018 година. Колкото по-малки са обемите на химикалите, с които се работи, толкова по-късно е срока. До 2013 година очакваме делът на малките и средните предприятия, сравнително малко малки и средни предприятия да участват и да нарасне броя им към 2018 година. Създали сме група за контакти с промишлеността, която ще продължи да работи до, до следващия краен срок. И една от дейностите, с които се занимава групата, е да събира информация, най-вече от малки и средни предприятия, по отношение на практическите проблеми, с които се сблъскват при а, разработването на регистрационните си досиета. Тази група за връзка се опитва да разрешава практическите проблеми и да предоставя решения които... за малките и средни предприятия. По отношение на преразглеждането на РИЧ, Създадена е интернет страница, на която даваме информация за напредъка по прегледа на регламента РИЧ. Това преразглеждане включва трите елемента, които се е, изискват от РИЧ. Това е преразглеждане на, Агенцията за химикалите, после изискванията за информация в групата химикали е в обен 1 до 10 тона и а, третата област е връзката на РИЧ с други законодателни актове. Освен това в момента а, провеждаме а, проучвания, свързани с въздействието на РИЧ върху конкурентоспособността, но също и върху околната среда и здравето. Разглеждаме и въпрос за наноматериалите, поискане на парламента и също разписваме една програма за допитвания, консултации, в това число конференции, свързани с преразглеждането, които ще бъдат проведени до година и до 1 юни следващата година ще разпишем доклада си по това въпрос. И най-голямата новина е, че днес бяха добавени с още 7 нови вещества, които представляват висока тревога към списъка на потенциалните вещества. И така общия брой става 53. И така, това беше краткото ми изложение. Надявам се, че то бе достатъчно. Благодаря. Благодаря. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Сега е господин Флоренц. Съвсем накратко един въпрос. Спомням си, че дискутирахме и преди регламента РИЧ. Някои колеги бяха е, тогава. Е, тогава се говореше за 1000 и... 1500 вещества. Тук се споменава някаква друга цифра. И говориш се за разрешителни. Значи за едно вещество се предвижда едно разрешително. това благодаря ви за информация, която ни представихте, но все пак има разминавания в фактите. Исках да задам въпроса за списъка с веществата кандидати. Вие говорихте за 136 през 2012 година, а все още сте далеч от това число. Каква е стратегията? С помеждените вещества 86% от веществата, които се смятат за междинни, а, само са включени? Как смятате да подобрите показателя? И освен това, 64 от проверените досиета показаха сериозни недостатъци. И имаме голям брой досиета, които просто ще могат да минат метър, така да се каже, ако прагът е 5%. Комисията смята да увеличи прага, доколкото знам. Те така ли е? И може би е добре от самото начало фирмите да знаят как да изготвят тези досията по подходящ начин. За МСП тук няма проблем с фалшивите МСП. Извинете, има проблем с фалшивите МСП и каква е стратегията да се справите с този проблем? Трябва да се проверяват повече досиета. 20% от служителите се занимават с реални е, контрол, но планът беше 28% да се занимават с това, т.е. и това трябва да се подобри. Благодаря ви. Благодаря. Господин Хансън от Европейската комисия. Благодаря ви. И благодаря ви за допълнителните въпроси. Надявам се, че ще мога да дам задоволителен отговор на тях. Ако започна с числата, то ще кажа, че имаше 25 000, почти 25 000 регистрационни досиета. Това означава, че всяка фирма, производител на вещество, което отговаря на критериите за регистрацията, до крайния срок трябваше да подаде заявката за регистрация. В момента има около 7 до 8 регистрации за едно вещество. Т.е. 25 000 е броят на регистрационните досиета за около 3000 вещества. В съответствие с нашите приблизителни изчисления, в момента нашите изчисленията, които комисия направи преди РИЧ и ги преразгледа през 2005 година, има в момента доста добро припокриване. Но сегашната дейност се води точно по онези вещества, за които има най-голяма несигурност и особено, що се отнася до последния крайен срок за регистрация. Как работи принцип едно вещество, една регистрация, особено за МСП? Фактически, наистина, проработи тази регистрация и доказа, че този принцип беше реалистичен. Групата за контакти работеше много усърдно с отрасъла, както и отрасълът работеше много усърдно върху регистрацията, но също така и върху това да ни съобщава за проблемите, с които отрасъла се сблъсква. Затова не искам да подкопавам принизявам значението на дейността, извършена от отрасъла при установяването на сътрудничество. И разбира се, особено за МСП, това е едно съвсем ново сътрудничество. Но все пак регистрацията проработи и това е показател, че проблемите не бяха непреодолими. Работихме много сърно върху анализирането на проблемите заедно с отрасъла и работихме върху това да улесним нещата в очакване на поредния крайен срок за регистрация, особено предвид очакваното увеличаване на броя на МСП, които ще регистрират вещества. По последния въпрос – Стратегията за постигане на нашата цел през 2012 година по голям брой вещества. Ние работим върху това. Знаем, че те първо предстои да извърши много работа. Също така осъзнаваме и важната роля на държавите членки при предлагането на вещества, за списъка с вещества кандидати. И ние работим и с държавите членки в рамките на самата комисия в момента, за да изпълним целта, с която сме се ангажирали. 68% е показателят на междинните вещества, обявени от Европейската агенция по химикали на своя сайт, които вероятно не отговарят на изискването да бъдат категоризирани като междинни вещества или поне не междинни вещества, подлежащи на стриктен контрол. В момента с агенцията обсъждаме основанията за тази констатация и агенцията каза също така, че това бяха предварителни констатации, публикувани на сайта. В момента те работят върху подробности, е, върху подробностите, а ние в момента работим много активно с тях, за да установим къде точно е същината на проблема и как най-добре да решим проблема. Има много начина да се преодолее проблема и изпълнението на РИЧ е един от тези начини, но има и други варианти. Така че това е един проблем, с който в момента сериозно сме се заели и наистина сме много мотивирани да го решим. 64% досията с недостатъци. Отново, тук трябва достатъчно да разберем, достатъчно добре, извинете, да разберем какви точно са недостатъците и това трябва също да бъде разбрано и от Европейската агенция по химическите вещества. Ние имаме правомощия, дадени от законодателя, да проучваме недостатъците, но първо искаме да създадем една добра основа за тази дейност. И накрая за фалшивите МССП. В интерес на МСП е да работят добре, защото наистина са силно намалени таксите за МСП. За това Европейската агенция по химикали трябва да работи много сърно, за да разкрие тези фалшиви МСП. И има наистина добра мотивация за работа и ние в комисията много сериозно се отнасяме към този въпрос. Благодаря ви и извинете, че толкова дълго говорех. Много ви благодаря за този толкова всеобхватен отговор. Сега следващия въпрос. Искам да ви напомня, че посветихме 20 минути на първия въпрос. Може би трябва да се постараем да сме по-збити. Обменът на данни и опитите върху животни. Въпросът е от господин Проди. Господин Марфи ще отговори от името от името на комисията. Почитайме депутати, първо, за да отговоря на въпроса, ще дам по-обща информация за законодателството и по този начин ще отговоря на вашите въпроси. Програмата за преглед на активните вещества се обхваща от регламента на комисията от 2007 година. Има 300 вещества, обхванати от този регламент и те са и в програмата за преглед. В рамките на програмата за преглед фирмите предоставят много подробни досиета. Държавите членки получават квоти за съответните вещества и те се анализират от компетентните органи. Компетентните органи от държавите членки проучват досиетата и в крайна сметка предоставят своето становище на Европейската комисия. Възоснова на това становище се водят допълнителни обсъждания с държавите членки, като Целта е да бъдат включени или не съответните вещества в списъка на активните вещества. Когато започнахме програмата за преглед, установихме, че в 90% от случаите имахме случай, че имахме една фирма, често консорциум, която подава досие, т.е в 90% от случая нямахме проблем с обмен на данни, тъй като само една фирма подаваше досие. Какво случваше, когато имаше повече от една фирма? Регламентът предвижда, че трябва да бъдат положени всички разумни усилия между двете е, или трите фирми, за да се провежда обмен на информация. В съответствие с нашите данни, само пет вещества са онези, за които ние знаем, при които е имало проблем с обмяната на данни. Във всички пет случая става дума за едни и същи две фирми. Е, едната е производител извън Европейския съюз, а другата фирма работи в Европейския съюз. Имам информация за тези пет случая. В един случай беше постигнато споразумение за обмен на данни – във втори случай компетентният орган реши, че са били извършени всички разумни усилия от двете фирми, обаче тази позиция не беше споделена от държавата членка, където се намираше една от тези две фирми. И Европейската комисия в момента анализира жалбата, която е подадена срещу решението на компетентния орган. В третия случай компетентният орган насърчава да се извършва обмен на данни и последните два случая все още са свързани с затруднения при постигане на споразумение за обмен на данни, но дори да е било постигнато такова съгласие, ние поне не знаем за това. И така по 300 вещества, обхванати от програмата за преглед, ние сме наясно за пет вещества, в които е имало или има проблеми с обмен на данни. В един случай вече проблемите са решени. Така че имаме четири вещества, де-факто, които, с които все още имаме проблеми. И, както вече казах, във всички тези четири случая става дума за две фирми. Какво това означава за съответните фирми? За момента това означава, че няма да има последици за тях, защото според регламента, дори и фирми, които в момент се намират в спор, що се отнася до обмена на данните, имат право да пускат продукта на пазар в срок до две години от както активните вещества са включени в съответния списък а именно протокол 1 към директивата. Дали това означава, че в сегашния случай нито едно от тези пет вещества не са включени в приложение 1? Това означава, че продуктите, за които говорят, все още са на пазара и все още не се очакват ограничения за пускането на тези продукти на пазарът. Задава се въпрос, кога ще бъдат включени в приложението тези вещества? Средата на 2012 е най-ранния срок. Това означава, че до 2014 година, до средата, съответните фирми ще трябва да предоставят своите досиета за продукти, съдържащи тези вещества. И когато те представят тези досиета, фирмите трябва да положат максимални усилия да извършат обмен на данни. В случай, че те не го направят, то тогава е възможно че он, унази фирма, която не е предоставила данни, ще трябва да премине евентуално през допълнителни изпитвания. Трябва да се посочи, че новия проекторегламент за биоцидите, който се връща през септември в парламента за второ, второ четене, включва мерки, които надхвърлят обхвата на сегашната директива и насърчава фирмите да обменят данни и Директивата казваше, че трябва да се положат максимални усилия. Регламентът прави тези усилия задължителни. Ние очакваме регламентът да влезе в сила до средата на 2012 година и да почне да се прилага от средата на 2013. И от тогава нататък новите задължения на фирмите да обменят данни вече ще влязат в сила. Така че в случая с 4 или 5 вещества, когато знаем, че има спорове за обмен на данни, разпоредбите на новия регламент вече ще са влезли в сила преди датата която се предвижда по сегашното законодателство, така че едва ли ще имаме сериозни проблеми. Благодаря, господин председател. Колега Виторио Проди. И сега господин Проди. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията за всички данни, които ни предостави той. Аз съм на мнение, че а, големите предприятия не могат а, да се ползват един гаранция за малките и средни предприятия. С такова впечатление останах поне по отношение на казаното от комисията. Трябва да изчакаме и да видим как всички тези неща ще бъдат приложени на практика. Благодаря ви е, за подробностите, които ни представихте и за прогнозите също така. Така че малките средни предприятия да могат да получат е, гаранция в крайна сметка. Благодаря. Следващия въпрос е свързан с отпадъците. Това е въпрос от Каро Хайнц Флоренц. Петър Весман ще вземе думата. You, Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да съм възможно най-кратък, защото няма време. Първо искам да подчертая, че прилагането на директивата за отпадъците в Европейския съюз е от а, голямо значение за Европейската комисия. Бях а, а, открити редица недостатъци в законодателството. На първо място няма адекватна инфраструктура в Европейския съюз. Също така и ширещия се е въпроса свързан с, с лошо управляваните или незаконните депа. Ние наблюдавахме редица случаи за нелегално извозване на отпадъци. И а, също така случаи с отпадъци, а, чието извозване не отговаря на стандартите, залегнали в рамковата директива. А, редица действия бяха предприяти още от самото начало. Ще ги обобщя накратко. Комисията организира информационни кампании, обмяна на опит в редица държави членки, така че да се засили а, изпълнението на директивата за отпадъците. Тези мероприятия имаха за цел да се подкрепи ефективното сътрудничество по отношение на изпълнението на директивата и също да се обхванат и местните власти и а, участ, участниците. Около 60 такива мероприятия бяха организирани в държавите членки от 2009 година. 15 мероприятия са свързани специално с новата рамкова директива за отпадъците. Тази година ще има мероприятия, които ще са свързани с изготвянето на програми за управление на отпадъците и планове за действие. Комисията изготви насоки, така че да окаже а, помощ на местните власти, а, на заинтересованите страни. Е, на нашата интернет страница има публикувани насоки, свързани с това как да се изготвят планове за управление на отпадъците, е, как да се предотврати незаконното извозване на опасни отпадъци. Е, взем, взети са правите директивите за батериите, за старите превозни средства и така нататък. Също е създаден и Help Desk, който дава съвети по редица технически въпроси. Също има и документ, обхващащ най-често задаваните въпроси. Продължаваме този проект, е, като се концентрираме върху основните теми. Има бърз обмен на информация чрез електронни а, е, платформи, а, е, които бяха създадени от, за целите на нашата комисия и а, функционира чрез нашия интернет сайт. Много допълнителни действия трябва да се предприемат, за да се подобри ситуацията. За тази цел а, ние изготвихме проучване през тази година, така че да се създаде една по-обща представа за нуждата от а, правилното изпълнение и а, транспониране на директивата за отпадъците. Също така ще предоставим и анализ за най-добрите възможности как да бъдат изпълнени съответните задачи на европейско ниво. През октомври ще бъде завършено това проучване. Същевременно извършваме оценка на економическите, финансовите и социалните ползи при изпълнението на това законодателство. Също така има допълнителни проучвания, които се извършват, свързани с това какви са въздействията от правилното прилагане на законодателството. Също така обмисляме създаването на проект, който при чието финализиране ще се оказва пряка помощ в държавите членки при прилагането на стандартите, свързани с директивата за отпадъци. Предприемат се действия, свързани с издаването на разрешителни, също така Общо взето се оказа всякакъв вид подкрепа, свързана с транспониране и хармонизиране законодателството за отпадъците. Колегата Каро Хайнц Флоренц има думата. Благодаря на комисията, на представителя на комисията, който отговори на този въпрос. Темата е доста, доста сложна, но вие описахте една катастрофална ситуация, много така дружелюбно. Трябва да отидете в някоя дипломатическа служба да работите. Няма нужда от съвети. Тук трябва да се а, смени просто ця, целият начин на мислене. Съжалявам, че а, комисията няма достатъчно персонал, воля имате явно, а, но а, а, просто вие не минавате по надлежния правен път и да изправите държавите членки пред съда, тези, които не а, спазват законодателството. Е, има е, огромни е, дефицити в държавите членки и в рамките на шесте стари държави членки, сред които има лошо транспониране законодателството. Има лошо транспониране и в някои от новите държави членки. Наистина, някои държави членки трябва да бъдат изправени а, пред съда, защото там се наблюдават тежки нарушения на законодателството. Е, благодаря. Сега отново думата давам на представителя на комисията. Имайте предвид, че е, времето е, напредва. Благодаря. Благодаря за този въпрос. Благодаря на господин Флорент. Да, важно е да се подчертае и това, което каза той. В моето изказване аз очертах мерките, които са били предприяти на по-ранен етап. Да, ще стигнем и до съда и най-вече, що се отнася до нарушаване на законодателството, свързано с отпадъците. 20% от оплакванията тази година бяха свързани с нарушаване на законодателството за извозване на отпадъците. Благодаря ви. Благодаря. Следващият въпрос е от Виторио Проди, свързан с гипсовите отпадъци. От името на комисията, господин Педерес. Uh, e Благодаря, господин председател. Според политиката за отпадъците на Европейския съюз, максимален брой материали трябва да се възстановяват, предпочитане чрез е, рециклиране. Рамковата директива в новия си вариант много ясно разписва това. Цели се е, да се е, подобри използването на отпадъци. Има пет стъпков процес, който цели да се предотврати депонирането на отпадък, като е, се рециклира и повторно се употребява отпадъка. В крайен случай се преминава към безопасно депониране. Тази иерархия обаче не е абсолютно прав... правило, така че държавите членки трябва да предприемат мерки за да а, осигурят а, такова положение, което да е максимално благоприятно за околната среда. Трябва да се подчертая, че въпреки, държави, въпреки че държавите членки разполагат с свобода по изпълнението на тези операции, трябва също да постигнат някои конкретни цели за възстановяването и рециклирането и събирането на отпадъци. Според 11 член от втора линия от рамковата директива, държавите членки трябва да изпълнят цел от до 70% възстановяване на строителните отпадъци до 2020 година. Това предполага повече рециклиране на гипсови материали и пренасочване на отпадъчните потоци а, е, от а, е, депонирането. По отношение на депонирането на гипс, решение на съвета 2033 свързано с а, е, критериите за сметищата, се изисква неопас, безопасния гипс да се депонира единствено а, на сметища за безопасни отпадъци. общото органично състояние, е, е, съдържание не бива да превишава 5% на тези отпадъци, така че да се осигури много ниско ниво на биоразпад. Комисията следи а, действията, които се предприемат от държавите е, членки, като например Германия, Обединеното кралство, Швеция и Италия, които повдигнаха въпроси в съответствие с решението на съвета и начина по който се транспонира то в националното законодателство. Практиките обаче, които се описват във въпроса, биха а, нарушили както решението на съвета, така и а, мерките предприяти в държавите членки. Естествено, компетентните органи трябва да предприемат действия за да коригират това не спазва на това отклонение от нормите. Благодаря ви за информацията. Вземам си бележка. Жалко е, защото гипсът може да се възстановява на 100%, може да се рециклира. Имаме 100% повторна употреба и рециклиране при гипсовите, при гипса. Тъй, че ще изчакаме да видим как се изпълняват мерките. Понеже липсата на дисциплина може да доведе до емисии, до серни емисии – и по-специално сярна киселина може, киселина може да се отделя, която се явява много важен прекурсор за редица замърсители. И комисията ще трябва да е внимателно и много строго да проверява, така щото да се гарантира правилното следване на процедурите от страна на държавите членки. Така че изпълнението да не става само на теорията, но наистина още веднъж благодаря на комисията за подадената информация. Благодаря ви, много благодаря на представителя на Европейската комисия за участие в този дебат. А сега следващата точка от дневния ред госпожа Деланге ще бъде представена господин Флоренс. Става дума за рамковата директива за водите от името на Европейската комисия. Господин Ротаро ще отговори. Благодаря ви, господин председател. Да, рамковата директива за водите. Първо ще говоря за защитата на източниците на питейна вода. И има конкретна разпоредба в директивата, член 7, която предвижда задължения за определяне на водоеми, използвани за производство на питейна вода. След като те са установени, тези водоеми трябва да бъдат включени в регистър на защитени територии. В това отношение държавите членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на това, че в съответствие с националния режим, питейната вода отговаря на стандартите на директивата за питейната вода. Има тясна връзка между защитените територии, използвани за добив на питейна вода и стандартите, разписани в директивата за питейна вода. Целта е да се намали нивото на обработка и пречистване за постигане на съответните стандарти. Държавите членки могат да предприемат редица мерки, директивата е рамкова и предоставя достатъчно гъвкавост. Тези мерки включват създаване на безопасни зони за получаване на питейна вода. Държавите членки трябва да предоставят до трябваше до март 2010 година да предоставят на комисията план за управление на ръчните басейни. Тези планове в момента се анализират и комисията ще представи доклад до ноември 2012 година. Този доклад ще включва оценка на изпълнението, включително и аспектите, свързани с защитените територии за получаване на питейна вода. Втората част от въпроса се отнася до възможността за изпълнението ползване на ОСП, най-вече реформата, за да бъдат обещетени сълскостопанските производители, които са понесли разходи, проистичащи от изпълнението на рамковата директива за водите. Тук бих искал да подчертая, че втория стълб на ОСП вече предвижда възможност за финансиране на мерки, отнасящи се до изпълнението, изпълнението на рамковата директива за водите – има конкретна разпоредба, член 38 от регламента за развитие на селските райони. Възможно и е също така според член 39 да се предприемат агроекологични мерки. Разбира се, ние проучваме методите за повишаване на ефективността на такива мерки в процеса на реформа на ОСП. И накрая искам да напомня, че в комисията проекта в нейното съобщение, извинете по-скоро, за реформата на ОСП от 2010 година има предложение за екологизиране на първия стълб на ОСП, включително чрез мерки като постоянни пасища и оставяне земя за угър с екологични цели и други подобни. Що се отнася до загрижеността за възможното включване на директивата за водите работите в е, кръстосаното съответствие по новата ОСП. Този въпрос в момента се обмисля, все още няма становище на комисията. Но разбира се, в момента в който се оформи позицията на комисията, тя ще внесе предложение. Искам да ви напомня също, че ръководителите на водните администрации в държавите членки на последното си заседание по Дапеща под егидата на унгарското председателство през май установиха, че включването на кръстосаното съответствие ще бъде добра идея и подобна позиция се съдържа в проекто Становищет на Комитет на регионите и Економически и социален комитет. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Флоренс. Комисията говори много за прилагане, за а, изпълнение, но не отговори на това какъв е реда за защитата на водоемите в Европейския съюз. Трябва да се отговори какво ще се случи с земеделските стопани, които са много ограничени в сравнение с техни колеги, които не са в защитени територии Говори се тук за ограничения. Земеделските стопани не искат допълнителни средства, а искат да знаят ограниченията, които им се налагат и щетите, свързани с тях, кой ще ги покрие. А тук не става въпроса за това, кой ще плаща обещетенията. Благодаря на господин Флорен, сега той иска да чуя отговора. Yes, uh... Да, мисля, че когато говорим за изпълнението на рамковата директива за водите, трябва да отчетем два елемента. Първо, това е, че директивата е рамкова. Тоест, тя предвижда някои задължения за държавите членки, и тези задължения се превръщат в конкретни мерки на национално ниво. Повечето тези мерки са такива мерки, от които печелят всички. Повечето от тях не водят до допълнителни разходи за селскостопанските производители, особено в средно и дългосрочен аспект. Ако мерките, например, свързани с ефективност на използването на водните ресурси или качеството на водите, те водят до мотивиране на това селскостопанските производители да пестят вода. И по този начин, де-факто, селскостопанските производители си осигуряват повече вода в бъдеще. Разходите и ползите трябва непременно да бъдат отчетени разпоредбите на член 39 и член 38 на регламента за развитие на селските райони предвиждат финансиращи мерки за изпълнението на директивата за водите, както качествени, така и количествени мерки. Тук виждаме взаимовръзката между рамковата директива и реформата на ОСП. Точно за това обмисляме включването на рамковата директива в престосаното съответствие. Разбира се, за това е възможно да бъде преразгледана току-що споменатата от мен разпоредба. Благодаря ви. Виждам, че господин Флоренц като че ли не е съгласен, що се отнася до разходите за съскотопанските производители, но ще трябва да приключим тук дебата и ще преминем към следващия въпрос на господин Дейвис. Госпожа Айрли от името на комисията ще отговори. Благодаря, господин председател. Съобщението на Комисията Европа на резултатите определя основните сфери, в които Комисията ще се стреми към подобрение в работата между Комисията и държавите членки при изпълнението на европейското законодателство. Uh, Значението на предлаганите мерки се посочваше като един от ключовите проблеми. Една от тези мерки е всички законодателни предложения да се придружават от план за изпълнение. Генерална дирекция околна среда представи план за изпълнение за директивата и плана за транспониране и контролен списък за всички нови предложения, директивата за промишлените емисии и директивата за използване на животни. Тези контролни списъци бяха предмет на обсъждане от страна на експертите от държавите членки. Що се отнася до директивата за използване на животни, ние предоставихме меморандум за транспонирането на основните разпоредби и подпомогнахме държавите членки в процеса на транспониране и изпълнение – това беше разработено заедно с експерти от държавите членки. Генерална дирекция околна среда също така предложи на държавите членки, особено що се отнася до транспонирането на директивата за използване на животни, да се формират екипи за досията на национално ниво, включващи мрежи от длъжностни лица от държавите членки, включително и на общинско и на регионално ниво. Основното съображение беше държавите членки да използват длъжностните лица на регионално и общинско ниво по същия начин, както комисията използва длъжностните лица на национално ниво за лица за контакт. Второ, Генерална дирекция околна среда следи за своевременното транспониране на директивата и в съответствие с член 258 на договора прилага съответните мерки, включително и санкции, предвидени от договора. И това е нещо, което е потвърдено от съвет и парламент. Трето, също така извършваме анализ на съответствието на мерките по транспониране в момента, в който правните норми на Европейския съюз са транспонирани от държавите. Комисията следи за максимално последователно транспониране на законодателството на Европейския съюз. Също така ние разработваме насоки за подпомагане на националните органи при изпълнението на техните задачи. Например, в сектора на управлението на отпадъци формулирахме няколко различни насоки, които бяха разпределени в конкретни документи. Също така искам да спомена дейностите, които се изброяват съобщението, предвид значението на надлежното изпълнение на екологичното законодателство на ЕС, комисията планира приемане до края на годината още едно съобщение. Съдържанието все още не е уточнено, но ключовите аспекти са свързани с управлението на изпълнението и също така с базиране на това изпълнение върху научни знания. На 15 юни тази година, миналата седмица, се състоя конференция на заинтересованите страни. Като цяло се обсъждаха две основни цени по добра основа на знания и собствени източници, а второ, значението на сътрудничеството в мрежите за контакти. По този начин беше извършен преглед как да се подобри изпълнението чрез такива методи, като подобрени подходи към управлението и използването на статистически данни, използване на финансови ресурси от Европейския съюз, изграждане на капацитета чрез сътрудничество в мрежа между експертни органи, институции на европейско и национално ниво, възможности за засилването и подобряването на обработката на жалби и реагирането на тях. И също така бяха представени комисии от Европейския парламент, например Комисията по петициите, Европейския омбудсман, Комитет на регионите, Економически и социален комитет, Интерпол, научни работници. Имаше представители също и на частния сектор, и на неправителствения сектор, също така унгарското председателство и предстоящото полско председателство се обърнаха с, с приветствени слова към конференцията. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. вече сме в края на заседанието. Може би Крис Дейвис иска да зададе въпроса. Да, благодаря ви, господин председател. Много бях изненадан от комисията за този подробен въпрос. Искам да попитам дали можете да предоставите вашия отговор на председателя, така че той да го разпространи сред членовете на комисията, и като беше много полезен вашия отговор. Uh, is... Второто е е свързано с това, което вие казахте за контролния списък за транспониране, планове за изпълнение. Ние знаем колко е трудно за държавите членки да налагат санкции при неизпълнение на таблиците за съответствие – Искам да ви попитам какво е точно нивото на вашите изисквания. Дали това изискване е задължително за изпълнение? По какъв начин ще се проследява транспонирането? Ще има ли някакви списъци за проверка? Заповядайте. А, да, благодаря ви за тези въпроси, за въпросите. Бих искала да привлека вашето внимание към това, че публикувахме цялата информация за конференцията, както и презентациите на сайта Екологична политика, така че всичко това е обществено достояние. Мога да ви дам и линка. Искам също така да спомена, че днес на съвет Министерски съвет в Люксембург се обсъждат въпросите на опазването на околната среда. Генерална дирекция околна среда, вече отговарям на вашия конкретен въпрос, след периода за, за транспониране, постоянно и системно анализираме съответствието на законодателството на държавите членки извършваме тази дейност прямо всички държави членки едновременно, така че има пълна равнопоставеност на държавите членки и ние се стремим да гарантираме последователен подход. Комисията също така използва консултанти за разработване на наши собствени вътрешни таблици за съответствие. Разбира се, те не са таблиците предоставени от държавите членки. Ние ги ползваме за наши вътрешни цели. Така че това е което мога да кажа по този въпрос. Господин председател, може ли може ли да получим потвърдение, че ще получим текста на отговор на комисията? Това ще бъде много полезно. Да, ако може да ни предоставите екземпляр от вашия отговор на председателя, моля, бихте ли го направили? За да мога аз да разпратя този отговор до членовете на комисията. Благодаря ви. Приключваме това заседание. Точка 8 ще бъде разгледана преди точка 9. Ще ги разгледаме и двете този след обед. и ще имаме, както знаете, като точка 9 изслушване за Балтийско море. Благодаря ви.